доказателства, че нещо не пречи на, на това изпълнение на неговите пълномощия. И в, случай, и в случай, че е подписал декларация за интереси. Правната комисия е анализирал мандата на господин Демаркар и с действие от 1 февруари този мандат влиза в сила. Предлагам този мандат да бъде обявен за валиден. Няма възражение. В такъв случай този мандат наистина е валиден. Госпожа Марта Андреасън сподели, че от 25 февруари няма да е член на политическата група Европа за свобода и демокрация от е, политическата група на социалистите и демократите. Разбрах,